Check hat das Floor, hatte Floor vor äh, zwei Minuten. Okay. Thank you. Thank you, Chair. I will try to get your attention. Госпожа Луначек има думата за две минути. Госпожа Луначек, ще се опитам в рамките на две минути да привлека вниманието ви към споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Косово. Знам, че това разискване няма да е толкова интересно, колкото разискванията с господин Штайнмайер, но за Косово споразумението е важно. Това е последната балканска държава, която ще сключи такова споразумение. Знаете, че това е първата стъпка по пътя към членство в Европейския съюз за първи път ще се сключи официално споразумение между Европейския съюз и Косово, което ще задълбочи политическия диалог и политическите взаимоотношения, както и търговските взаимоотношения. Косово ще има по-широк достъп до европейските пазари, например за износ на стоки като вино. През изминалите години се подобри достъпът на страната до нашите пазари. В страната в резултат от споразумението ще се установят и европейски стандарти, като например стандарти за защита на потребителите, което ще е добре за гражданите ще се активизира и сътрудничеството между Европейския парламент и Косовския парламент, тъй като всяка година по два пъти годишно ще заседава Комитетът по споразумението за асоцииране. Сключването на това споразумение за най-младата държава в Европа, която все още не е призната от всички, ще бъде добра новина както за страната, така и за нейните граждани, тъй като е важна стъпка по пътя към присъединяването към Европейския съюз и в рамките на подготовката на нормативната уредба в страната. Ще започнем обсъжданията тук в парламента. Ще гласуваме колкото се може по-скоро в пленарната зала. Мисля, че на следващ етап ще трябва да се либерализира визовият режим, нещо от което наистина се нуждаят косовските граждани. Надявам се, че съветът ще даде зелена светлина до края на тази година. Предстои Косово да изпълни някои условия и критерии за либерализирането на визовия режим. Това трябва да е следващата ни стъпка. Това ще е една положителна стъпка, която ще даде надежда на косовските граждани. Ще насърчи Косово по пътя му към членство. Първата стъпка по този път е споразумението за стабилизиране и асоцииране, тъй като това ще е първото официално споразумение между Европейския съюз и Косово. Надявам се всички вие да подкрепите това споразумение, независимо дали вашата страна е признала Косово като държава или не. Включването на това споразумение ще е важен знак за подкрепа от страна на Европейския парламент. Призовавам ви да подкрепите споразумението на гласуването тук в комисията и през месец януари в пленарната зала. Благодаря, господин председател. В качеството си на докладчик сянка на ЕНП за Косово искам да изразя задоволството си от това, че споразумението за стабилизиране и асоцииране е на път да се превърне в реалност. То е изключително важно за Косово, тъй като ще отключи огромен потенциал за економическото развитие на страната, например чрез гарантирането на достъп до европейските пазари. Споразумението ще гарантира европейско бъдеще за Косово. Но за членство са необходими също така и политическа воля, както и политическо лидерство ще трябва също така да бъдат извършени и много важни реформи. Госпожа Луначек, докладчикът на Европейския парламент, наскоро посети Косово. Посещението й показа колко много още трябва да предприеме администрацията в областта на борбата срещу корупцията. Тя е от изключително голямо значение. Необходима е политическа воля за прилагането на споразумението, което може да е непопулярно сред косовските гласоподаватели, но ще допринесе за нормализирането на отношенията на страната с други страни от региона и ще допринесе за дългосрочната стабилност в региона. както управляващите, така и опозицията трябва най-скоро, възможно най-скоро да проявят политическа воля. Председателят, благодаря ви. Наистина ще помоля останалите трима колеги да се изкажат по за една минута. Господин Панцери. Грация, президенте. Благодаря, председателю. Мисля, че има стъпки напред – сравнение с миналото, особено споразумението за асоцииране и стабилизиране, подписано между Европейския си Косово, подписано през октомври, което всъщност е важна стъпка напред по пътя на Косово към европейско бъдеще. Трябва да подчертая също така, значимостта на трибуналите, свързани с трафика на органи и нормализирането на отношенията с Сърбия. Това е един от въпросите, по които многократно говорим с Косово. Разбира се, че остават още много предизвикателства пред тази страна и що се отнася до вътрешния план на страната, економическата политика, реформата на публичната администрация, и много други, но смятам, че подписването на рамковото споразумение между Косово и Европейски съюз по общите принципи за участие на Косово в програмите на Европейския съюз е изключително важно в контекста на това да се даде тласък за напредък по пътя за все по-близкото присъединяване към Европейския съюз. Благодаря. Думата има господин Нарт за една минута. Русия dijo que el reconocimiento de Kosovo... Русия заяви, че ако бъде признато Косово като държава, ще бъде отворена котията на Пандора. Но вече бяха отворени две котии на Пандора. Първо след етническото прочистване, извършено от сърбите в Косово, Нека ви припомня и за Хелсингското споразумение и онова, което постановява то за границите. Как да подходим към това, което предприема в момента Русия, като се има предвид това споразумение. Не можем да кажем не на Косова, същевременно да търпим онова, което прави Русия. Господин Брок, господин Пицола, имате думата само за една минута, моля. Споразумението за стабилизиране и асоцииране ЕС Косово ясно показва, че Европейският съюз не си е затворил очите пред необходимостта от европейска перспектива за страната. За Косово това споразумение ще е стимул за провеждането на така необходимите задълбочени реформи. То ще е и шанс за различните прослойки от обществото да участват в процеса на модернизиране. Разбира се, най-голямата част от отговорността ще се пада на правителството на Косово, но то не е единственият елемент в рамките на целия процес. Трябва да се включат всички политически сили. Така че гражданското общество, предприемачите, бизнесът, малцинствата и всички останали заинтересовани страни да внесат своя принос в процеса на стабилизиране и трансформация. Споразумението ще активизира диалога и между Белград и Прищина, не само между Прищина и Европейския съюз. Така ще се повиши и стабилността и сигурността в целия регион. Председателят, благодаря ви. Нека ви съобщя, че крайният срок за внасене на измененията е 20 ноември. Разискванията в Комисията по международна търговия започват на 19 ноември на 14 декември ще можем да гласуваме. Надявам се, че сте съгласни с така предложения график. Преминаваме към следващата точка от дневния ред – размяна на мнения с министъра на външните работи на Федерална република Германия, господин Франк Валтер Штайнмайер – преди минути той участва в съвета на външните министри. Вероятно може да ни докладва за това, което е било обсъдено там във връзка с атентатите в Париж. Преди малко почетохме жертвите им с едноминутно мълчание. Много ще е важно да чуем и вашето мнение за положението в Сирия, особено сега, когато предстои Германия да поеме председателството на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Имате думата. Благодаря, господин председател. Много ви благодаря за поканата, на която откликнах с удоволствие. Благодаря ви също така за установения контакт, за диалога, който провеждаме с цялата ваша комисия. Благодаря за подкрепата на комисията ви по толкова важни въпроси, като източното партньорство. Благодаря ви за подкрепата от изминалите месеци. Няма да пропусна да упомена и ролята, която изиграха членовете на вашата комисия по отношение на вътрешно-политическата блокада в Албания. Нямаше да се справим с този проблем, ако някои от вашите колеги не бяха посетили страната, за да изградят мостове там. Благодаря ви за поредната ви покана за участие във ваше заседание. Участвам във ваше заседание в един много специален ден, в който пред очите ни все още са картините от онова, което се разиграва събота и неделя в Париж. Аз бях там, бях пред стадиона в Париж, Исках да благодаря на доброволците, които работиха за организирането на футболния матч между Германия и Франция. За пореден път те и всички ние станахме свидетели на трагични събития, водещи до разделението на света. Когато за последен път бяхме свидетели на такова събитие, доброволците се включиха изключително активно и ентусиазирано. Сега отново сме свидетели на по-различни деяния на терористични атентати, извършени в няколко квартала на Париж. Днес ние също почетохме с едноминутно мълчание паметта на жертвите. Ситуацията сега след атентатите поставя на дневен ред и съвсем други въпроси, като например въпроса за изводите, които трябва да си направим. Най-важният извод, според мен, е, че сега, когато медиите ни задават въпроси за това в какъв размер ще предоставим оръжия и военни части, ще трябва преди всичко да дадем израз на съчувствието си, да заявим, че след подобни събития не можем просто да възстановим статуквото, но че и няма рецепта за справянето с тероризма. След събитията в Париж дори е още по-трудно да намерим отговор на всички тези въпроси. Мога да ви уверя, че правителството на Федерална република Германия ще продължи своята ангажирана работа. Не бива да изискваме от всички да предприемат едно и също в борбата срещу ислямска държава. Някои държави обявиха, заявиха готовността си да извършват въздушни нападения срещу Ислямска държава. Германия не смята, че трябва да е 17-та държава, извършваща такива въздушни нападения. Ние по-скоро сме готови да обучаваме онези, които много успешно се борят срещу Ислямска държава, като например бойците в Пешмерги в Северен Ирак. А що се отнася до предоставянето на активи и съоръжения. Изявяваме готовността си да доставяме оръжия на пешмергите, въпреки противопоставянето от страна на германската общественост. Тази наша мярка вече доведе и до първи успехи на пешмергите. Те успяха да завоюват отново някои свои територии. Продължаваме активно да поддържаме връзка с пешмергите. Те постоянно ни уведомяват за това, от какво се нуждаят, за да можем да попълним липсите. Всички можем да се обединим около необходимостта от продължаване на военните действия срещу ислямска държава. Едновременно с това трябва да сме наясно, че проблемът с тероризма няма да бъде решен единствено по военен път. Днес по време на съвета на министрите на външните работи обсъдихме един свързан с този въпрос, а именно въпроса за положението с Сирия. Обсъдихме възможностите за намаляването на напрежението в страната и намирането на политическо решение. Мнозина от вас познават Средния и Близкия изток и знаят, че когато говорим за този регион, не бива да сме нито оптимистични, нито ентусиазирани. Нямаме никакви поводи за това, особено за ентусиазъм или еуфория. Миналата седмица в събота, както и две седмици преди това, бяха проведени два кръга от разговори в Виена, от които произтекоха неочаквани резултати. Неочаквани, защото за първи път всички основни действащи лица седнаха на масата на преговорите. Ако преди три месеца някой ми бе казал, че САЩ и Русия ще могат да започнат преговори за Сирия, нямаше да повярвам. Преди три седмици нямаше да повярвам, че ще е възможно и Иран и Саудитска Арабия в един и същи ден да седнат на масата на преговорите по един определен въпрос. Самият факт, че вече постигнахме това, говори сам за себе си. Миналата събота успяхме да организираме кръгла маса с участието на всички действащи лица от региона. Успяхме да наложим тази кръгла маса като постоянен формат за воденето на разговорите. И в резултат от това заявихме и принципната си позиция, съгласно която няма да допуснем разпокъсването на Сирия. Ясно заявихме, че искаме да запазим териториалната цялост на страната, както и че в бъдеще етническите и религиозни групи в страната ще трябва отново да могат да съжителстват. Някои от вас биха казали, че това е утопично. Да, това наистина звучи утопично, но с участието на Иран и Русия успяхме да постигнем договореност и за поставянето на начало на един процес. Той ще се основава на пътна карта, която предвижда първо примирие, на следващ етап създаването на временно правителство, което да бъде последвано от реформиране на сирийската конституция. В края на процеса се предвижда да се състоят избори. Това са четирите цели, за които се споразумяхме миналата събота. Сега те ще бъдат постигнати и в рамките на точно определен график. Например, в рамките на подготовката на примирието предвиждаме още през месец декември, след провеждането на предварителни разговори, да гарантираме участието както на опозицията, така и на режима. Ще трябва да направим така, че е, опозицията и сирийската армия да не се боричкат помежду си и да могат да се борят срещу съвместните си врагове Ал-Нусра и Ислямска държава. В рамките на следващите 6 месеца трябва да е ясно и кои ще са членовете на временното правителство. Освен това, в рамките на 18 месеца ще трябва да се състоят избори. А по въпроса за това какво ще се случи с Асад, все още няма яснота по този въпрос – някои продължават да подкрепят Асад, за други пък бъдещето на Сирия е възможно единствено след свалянето му от власт. В момента няма окончателна яснота по този въпрос. Не се изстремим към нея. Важно е сега, колкото се може по-скоро да поставим началото на един политически процес, който да създаде предпоставки за примирие. От европейска гледна точка е важно да участват Европа и Европейският съюз. Освен това, по-нататъчният политически процес ще трябва да протече под егидата на ООН. Това бе важно за нас и миналата събота бе взето и такова решение. Ако в Сирия се стигне до спадане на напрежението, то поне ще имаме до някъде ясна перспектива за намирането на политическо решение. Така ще се намали влиянието на Ал-Нусра и Ислямска държава и ще се допринесе и за сигурността на Европа. Сега няколко думи за Украина. И там нямаме поводи да ликуваме. Не искам в никакъв случай да се изказвам прекалено оптимистично за усилията за решаване на конфликта, най-малко защото много изоставаме от графика, предвиден по споразумението от Минск и защото постоянно се нарушава примирието. През изминалите дни бяхме свидетели на нееднократни такива нарушения. От 1 септември насам споразумението до голяма степен се спазва но ще трябва да продължим да работим по процеса. В миналото не сме били свидетели на спазването на примирие в рамките на цели 12 седмици, а в случая поне успяхме да постигнем тази цел. Бяха изтеглени и леките оръжия. След последната среща в така наречения нормандски формат в Берлин, бе взето решение за изтеглянето на леките оръжия, бе взето решение също така и за деминиране на територията. Взехме решение също така и за възможност за преминаване на границата между окупираните територии и останалата част на Украина което е важно за гражданите. Продължаваме да работим и за решаването на хуманитарните проблеми. В момента е много ограничен броят на международните хуманитарни организации, имащи право да работят в Украина. Сред тях са само Международния червен кръст и още няколко други. Тези организации не се справят достатъчно бързо Освен това, не протича достатъчно бързо и процесът по размяна на затворници. Съотношението е 20-25 към 1000, което е незадоволително. Какво е поведението на Русия? Русия доведе до избухването на този конфликт и в продължение на много дълго време Русия гарантира непостигането на какъвто и да било напредък. Последните няколко срещи обаче, последните три, бяха много по-конструктивни от една страна, защото се промениха приоритетите на Русия. Сега, след натрупването на военен капацитет в Сирия, Русия поставя в по-голяма степен акцента върху Сирия и по-малко върху Украина. Може би това е една от причините. Но каквито и да са причините, последните две срещи с участието на Украина и Русия бяха по-конструктивни от предходните. В резултат от тези срещи бях, бе отложено провеждането на местни избори, за което едностранно бяха взели решение сепаратистите. Ако тези избори бяха проведени, то сега нямаше да имаме никакъв контрол върху процеса от Минск. Ще продължим да се опитваме да насърчаваме напредъка по този процес. За съжаление, може да се постигне нещо единствено, ако разговаряме в така наречения нормандски формат – затова това ще продължим много активно да работим за разговорите в рамките по този формат. В момента ще трябва да обмисляме и въпроса за санкциите. Все още не са започнали разискванията по този въпрос. Напредъкът по процеса от Минск ще определи и подхода ни към санкциите. Следващите два етапа провеждането на избори и връщането на граничните пунктове на органите за охрана на границите на Украина ще са решаващи. Знаете, че най-вече, що се отнася до наблюдението и проверката в източна Украина – през изминалите няколко месеца особено важна роля се падаше на ОССЕ. Швейцарското председателство на ОССЕ с голяма ангажираност се възползва от е, възможностите си. Към момента организацията се председателства от Сърбия ние взехме решение в началото на следващата година да поемем щафетата от Сърбия. Осъзнаваме, че не е лесно да се работи в тази организация. Знаем, че конфликтите, които се очертават в Украина, се пренасят и върху структурите на ОССЕ. Но ако искаме да запазим ОССЕ, ако искаме да запазим нейната значимост като една от малкото организации, които преживяха студената война и конфликтите в Грузия, Украина и Приднепровието. Ако искаме тази организация да продължи да функционира добре, то ще трябва да инвестираме и необходимото време. Затова и решихме да поемем председателската штафета. До голяма степен сме приключили с подготовката за председателството си. Мога да ви уверя, че ще се ограничим не само с ролята си на медиатор в рамките на конфликта в Украина. Ще работим и по въпроси свързани с антисемитизма, правата на човека и други. Това бе всичко от моя страна. Благодаря ви и с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря ви. Аз ще ви задам един въпрос, след което ще дам думата на колегите. Координаторите ще имат по две минути, а останалите колеги по една минута. Моля да приемете този регламент. Ще трябва да го спазваме, ако искаме поне някои от нас да могат да се изкажат. Първият ми въпрос е свързан с процеса по отношение на Сирия. Поставили сте си два срока от 6 и от 18 месеца. Но това означава, че още сега би трябвало да се създаде коалиция срещу ислямска държава. Или пък ще трябва да се спазят първо тези два срока. <clears throat> Благодаря много, господин председател. Чаках вашето посещение в парламента, господин министр, за да говорим за общата европейска външна политика, но след атаките в Париж миналия петък е, съвсем естествено нашата дискусия се измества. Е, изразяваме солидарност със своите френски приятели, загубили се живота си и бългийци, и италианци, англичани, румънци и хора от други европейски страни. Солидарността обаче трябва да надхвърли думите. В Лисабонския договор – има съответната клауза. 222 член в Лисабонския договор гласи следното. Ако една държава членка е, стане прицел на терористична атака, Европейския съюз мобилизира всички инструменти на свое разположение, включително и военните разположения, инструменти на разположение на държавите членки, за да предотврати терористичната заплаха и да гарантира защитата на Интегритет на територията. Какво смятате по възможността да се е, използва този член за солидарност? Втори въпрос за конфликта в Украина и вдигането на санкциите. Какво е вашето мнение за едно възможно отменяне на санкциите преди Русия да напусне полуостров Крим, да се изтегли полуостров Крим. И ще може ли това да се обясни на гражданите? Благодаря. Господин Флекенштайн, благодаря, господин председател, господин министр Штайнмайер. Позволете ми от името на моята политическа група първо да ви благодаря за усилията, които полагате съвместно с много други, включително и с нашия върховен представител Федерика Могерини. За това след първия успех постигнат с, чрез включването на споразумението с Иран, да се предприемат всички останали мерки, необходими за решаването на конфликта в Сирия по пътя на дипломацията. Водихте разговори с външния министр на Франция в Париж и в Берлин. Знаем, че конструктивното поведение на Русия в момента е само началото и че в никакъв случай не е достатъчно, но то е доказателство за това, че дипломацията може да доведе до известен напредък, за разлика от другите видове политика в региона. Въобще не говоря за политиката на военната намеса санкциите наложени на Русия, това е позицията на моята политическа група, могат да бъдат отменени единствено, когато бъде постигнат значителен напредък в рамките на процеса от Минск. Тези санкции не бяха наложени самоволно, затова и не могат самоволно да бъдат отменени. Отмяната им трябва да бъде свързана, обвързана с много ясни условия. Бих искал да ни дадете повече информация за това, доколко ще може да бъде предсказуем този процес. Освен това, доколко можем да допринесем за възможно най-бързата отмяна на така наречените черни списъци, изготвени и от двете страни. Благодаря. Тук съм. Имаме 42 член алинея 7 на Лисабонския договор за военна помощ. Говори се и за пети член от договор за учредяване на НАТО. Едва ли ще се използват европейските способи. Ще говоря за Шенген. Не отговаряте за Шенген, но вашето правителство е Шенген. Част от навлезлите на територията са се престорили на сирийски бежанци и са пренасели в безграничната зона между Белгия и Франция оръжия. Говори вашия канцлер за това всички сирийци да получат убежище във вашата страна. Какво мислите по въпроса? Баварското правителство казва, че ще поеме в свои ръце граничната власт. А, това не е записано. След това има една черногорска кола, пълна с оръжие, което е била спряна. Защо не сте информирали французите? Говорят ли си добре разузнавателните служби? За Русия. Можем ли да откъснем Русия от украинските санкции? Защото трябва да работим с Русия за Сирия. Може ли на Асад да се даде имунитет, за да се стигне до мир? Турците и саудитите ще са съгласни ли, ако го изпратим а, заточание, на заточание. Пешмергите. Оплакваха се за недостатъчно оръжия, за некачествени. Вие им давате, но те имат само стари калашници. и на фронта има само няколко бронирани коли. Те се борят с ИДИЛ, имат нужда от оборудване. Господин Ван Бален. Herr Bundesaußenminister, willkommen. Ich möchte im Namen der ALDE-Fraktion Господин федерален министр, добре дошъл. Искам да ви задам няколко въпроса от името на либералите. Те са свързани с Шенген, но от по-различна перспектива. За да се овладее беженският поток, за да се спре навлизането на наша територия на престъпни елементи, ще трябва да упражняваме контрол върху граничния трафик. Какви мерки предвижда германското правителство? Вторият ми въпрос е свързан с Минск 2. Много е важна охраната на руско-украинската граница. Ако не се охранява тази граница, ако не се извършват проверки по нея, то няма да може да се реши проблемът с източна Украина, според мен. Какво мислите вие по въпроса? Госпожа Лезинг, господин Штайнмайер, благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. От името на групата на Обединената левица в Европейския парламент искам да ви задам въпрос за Афганистан. В момента Германия води плакатна кампания в страната, за да не попаднат афганистанските граждани в лапите на организации за контрабанда на хора. Едновременно с това министърът по беженските въпроси на Афганистан заяви, че се е обърнал към Германия с молба спешно да приеме повече афганистански бежанци, да не връща афганистански граждани, влезли на нейна територия, поради влошеното положение със сигурността в Афганистан. Какво е вашето мнение за експулсирането на афганистански бежанци. Не би ли трябвало НАТО да разполага с по-силен мандат? Какво е вашето мнение за подсилването на мандата на НАТО за Resolute Support, решителна подкрепа? Госпожа Лохбилер, и аз от името на групата на Зелените ви благодаря, че се отзовахте на поканата ни. Въпросът ми е свързан с Сирия. Приветстваме постигнатия в Виена успех. Бе изготвен не особено ясен план за действие, но поне някакъв такъв по отношение на Сирия. Заявихте, че все още няма яснота във връзка с ролята на Асад, но нека въпреки това ви запитам какви, какво се обмисля под формата на действия срещу този човек, който извърши изключително тежки престъпления срещу човечеството. Би трябвало поне в средносрочен план той да може да бъде подведен под отговорност. Освен това, между Русия и страните от залива по време на срещата във Виена не е имало едно мнение по въпроса за това, кои групировки следва да бъдат квалифицирани като терористични. Какви са според вас възможностите за преодоляването на тези различия и за какви групировки всъщност става дума? Предвижда ли се възможност Международната група за подкрепа на Сирия да подпомага цивилното население на регионите, където се е установила ислямска държава? Председателя, думата има господин Карвар, но няма да включваме повече желащи да се изкажат в списка. Съгласни ли сте? че няма достатъчен граничен контрол и съответно сигурността на гражданите е компрометирана. Смята ли германското правителство да преосмисли позицията си за отворени граници, имайки предвид това, че французите са наложили вече контрол по границите. Какво ще се случи със свободното придвижване на хора? Германската полиция арестува един черногорец с 8 автомата, с амуниции, с ТНТ, Смятате ли, че има някаква връзка между това лице и терористите? Лицето е пътувало за Париж. Не смятате ли, че е трябвало да се подаде информация на французите? Канцлера Меркел говори за европейска армия, а Камерън предлага много меки реформи на Европейския съюз. Смятате ли, че Европейския съюз ще направи отстъпки в бъдеще? Що се отнася до армията? Знаете, че германският народ се притеснява от това Германия да играе важна роля на световната сцена. От друга страна, не участваме достатъчно активно в Ирак и не подкрепихте НАТО в Либерия през 2011 година в достатъчна степен. Господин Данжан. Благодаря, господин министр. Аз съм първи французин, който се изказва на срещата с вас, така че нека да ви благодаря за изказаната солидарност и да благодаря на всички колеги от Европейския парламент, които е, през целия уикенда и днес изказаха своята подкрепа за населението на Франция е, така потресено от събитията от миналия петък. Е, атаката беше срещу Париж, такива атаки имало и срещу Мадрид, и срещу Лондон, и за съжаление сигурно това не е последната атака реакцията не може да бъде само военна. Това е вярно. Същевременно заплахите за стабилността са прекомерно много. И то близо до Европа, в Африканския рок, в Централна Африка, разбира се, в Близкия изток и на изток от Европа. Моите съграждани обаче по път остават с впечатлението, че страната ни е оставена е, често сама на предните линии. Е, във връзка с е, казаното в Мюнхен от вас и вашите колеги, че е важно Германия да играе по-важна роля в международен план. Как смятате, че това може да стане днес? И какво можете да кажете на французите, които е, биха желали най-голямата европейска държава още по-активно да прави своята солидарност на европейската сцена. Благодаря. Господин Панцери. Грация. Грация per la sua Благодаря, че сте тук. Имам два въпроса. В дискусията Смятате ли, че адекватно осъзнава проблема управляващата класа в Европейския съюз, за да се направи качествен скок във външната политика, имайки предвид предизвикателството, което, пред което сме изправени? Не знам какво мислите, но някои твърдят, че напредъка на масата във Виена са станали единствени само след като Русия се включи е, в битката в Сирия. След като се консолидира факта, че ИДИЛ, преходния, преходното правителство, АСАД са проблемите. Смятате ли, че приоритетът сега трябва да стане ИДИЛ, а не другите приоритети, които споменах? Мари. Merci, Monsieur le Ministre. Soyez sûr que tous les Français sont Госпожа Елия Мари, благодаря, господин министр. Всички французи а, са благодарни за изразената подкрепа и особено за подкрепата, идваща от нашите приятели от Германия. Виждаме как тероризма променя начините си на действие и всички европейски страни са засегнати, включително и най-малките, защото терористите търсят най-видимия ефект. Така че в дипломатически план вие и европейската дипломация ще промените ли отношението си спрямо някои страни, чиято помощ може да ни е необходима, за да се борим срещу тероризма? След това, във връзка с член 47 от договора, както и член 222, солидарността, може ли отново да обсъдим темата за европейска, обща европейска отбрана, която беше изоставена в последните години? Thank you. Uh, minister, like most... Благодаря, господин външен министр. Подобно на много европейци, аз също съм дълбоко наскърбен от случилото се в Париж. Това беше голяма трагедия. Трябва да се направи повече за външните ни граници, да се споделя разузнавателна информация, да има сътрудничество. Трябва да се направи много повече на дипломатическия фронт. За мен е положително, че предлагате допълнителна подкрепа за онези, които се борят срещу Даеш на земя. Чудесно е също така, че имаме преговори за Сирия в Виена. Едното измерение, та обаче не трябва да се забравя, а то е мусулманското население на Европа. Последните пет години само 2% от терористичните инциденти са били извършени от групи, които са мотивирани от религиозни идеологии, които и да е религиозни идеологии. Голямата част от тероризма в Европа идва от европейски терористични групи, които са мотивирани от е, опити за разцепване, както и други идеологии. Ние като политици трябва да направим така, че мусулманите в Европа да знаят, че разбираме техните тревоги и ги подкрепяме след тези атентати. Голямата част от тях се притесняват, че сега ще има повече дискриминация и отмъщение срещу тях. Много ви моля, изказвайте се в рамките на времето, което ви е отделено. Благодаря, председателю. Ще задам следния въпрос. Как е възможно да кажем, че се борим срещу ислямска държава, когато всеки знае, че има логистика. Има седем канала през Кюрдостан, които набавят всичко. Извинете, има седем моста, по които минава целият трафик. На следващо място... километров de terreno абсолютно despejado и que bombardeando... Защо не бомбардираме тези 1400 км? Мисля, че ако им спрем горивото, всичко ще е ясно. Доставките им пристигат в камиони, имат локи-токита, които се купуват от катарски дружества. Как ще се борим срещу ислямска държава? Те имат пет години и половина, за да ги победим. Така поне разбрах. Това е пълна, пълен абсурд. Господин Хаджи Георгио. Ζητήματα Нека да се върна на две теми, които бяха повдигнати а, е, съвсем малка степен. Първо, подкрепата за пешмерга. Знаем, че Турция се бори срещу тях. Знаем, че има контраст. Ролята на Израел също е важна, но а, ние мълчи, мълчим. Е, говоря по тази тема, защото тя е тема, за която не сме говорили достатъчно. Голямата финансова сила на ДЕШ е в петрола. А всъщност не сме бомбардирали нито една дистилерия. Освен това, във връзка с кипърския въпрос, може ли да кажете малко повече? Господин Пленкович има думата. Е, ръководител на делегацията за Украина, искам да ви благодаря за всички усилия, които полагате в формата Нормандия. Искам също да кажа, че не трябва, когато се занимаваме с Украина, да отцепваме районите Донбас и е, незаконно окупираната част на Украина. На второ място, смятате ли като последващи действия след дейността в Нормандия, че можем да се опитаме да реинтегрираме окупираните територии. Има ли нужда цялата международна общност да изпрати ясен сигнал с един доста убедителен, едно доста убедително назначение за лице, което да води преговорите. Благодаря. Thank you, Chair. Mr. Minister. господин председател. Господин министр, за Сирия как оценявате ролята на, Тур... на Турция в преговорите с а, Турция? Виждаме, че а, продължават а, атаките срещу кюртски групи, групировки мишени и ние в парламента не се радваме на връзката, която се прави от една страна между преговорите по присъединяването и преговорите по мигрантите, но с, времено същевременно с Турция се говори за а, сигурни пътища за миграциите. И също така може да ни кажете каква е позицията на вашето правителство какви ще бъдат сферите на по-тесно сътрудничество за сигурността между вашето правителство и Турция? Leuten, die in Albanien tätig waren. Thank you very much for coming. Кукъм, благодаря. Благодаря ви. Няколко думи по Западните Балкани. Гер... Германия играе много конструктивна, важна роля за този регион Нека да спомена само берлинския процес. Как виждате бъдещето на този регион, защото добре, има известен напредък, но същевременно нови политически кризи върлуват в региона. Какво може да се направи, за да се избегнате? Колкото до Сърбия, какво е най-голямото предизвикателство, пред което е е изправена Сърбия за отваряне на допълнителни глави по преговорите. Също така бъдещите преговори между Сърбия и Косово по въпроса на миграциите, защото би било добре всички страни от региона да участват в процеса и каква, каква помощ предвиждате финансова и техническа за тях. Благодаря ви много. Вие казахте... Ето, тук съм, тук съм, господин министър. Вие казахте... Вие, вие споменахте ислямската държава, но не наблегнахте много на това. Но как може да има прекратяване на огъня, ако бойците от Даеш не биват спряни и те ще продължат да воюват след прекратяване на огъня. Каква ще бъде тяхната роля? Господин председател, бих искал преди всичко да израза нашата, нашето съболезнование към френския народ и а, бих искал да израза на нашите френски колеги нашата почет и изкръзна на дълбоката ни скръпка. Какво можем да не правиме да избегнем присъствието на терористи в мигрантските потоци. А, мисля, че ще да бъде по-добре да се затегнат а, външните граници на Европейския съюз, както и вътрешните граници, вътре в Шенген и границите с България и Румъния. To, uh, wish to благодаря и аз искам да изразя своята подкрепа на френския народ. Моят въпрос към министъра е следния. При какви обстоятелства би била готова Германия да подкрепи и участва в военни действия срещу Исламска държава? Ja, ganz herzlichen Dank äh, für Ihre Fragen. Ich versuche ein bisschen im thematischen Zusammenhang zu. Благодаря за въпросите. Ще се опитам да не да остана в рамките на въпросите за Сирия. Първият въпрос на господин Преда за графика, договорен в събота. График, който без съмнение е доста натоварен. В рамките на 6 месеца ще трябва да бъде избрано временно правителство, трябва да има прекратяване на огъня и не само сирийците в Сирия, но и в диаспората, страните представени тук – ще участват в тези избори, така че графикът е доста натоварен, но ние трябва да започнем работа по този график. Както казах, това трябва да започнем като съберем всички около маста за преговори. В крайна сметка Въпросът е не само в графика а и темповете, с които можем да преминем към същество. Ние трябва да изчистим някои недоразумения по прекратяването на огъня. Въпросът е дали този, това прекратяване на огъня ще обслужва ислямска държава. прекратяването на огъня би трябвало да обхваща и взаимоотношенията между правителството и опозицията, както казах в встъпителните си думи. Целта е правителствените сили, опозиционните сили да не затъват в конфронтация. По-скоро те трябва да насочат усилията си към ислямска държава. Разбира се, има спорове. Споровете не са само Русия и Запада. Има спорове между вътре в арабския свят – има страни, които са радикални ислямски групи, които прилагат ислямски, ислямистски методи, други те са унези, които от страх сътрудничат на ИСИС в терористичните действия и ако ние постигнем напредък по пътя към примирието, можем да решим към кого да се прилага към прекратяването на огъня. Унези към които не се прилага, ще останат на страната на Ислямска държава. А останалите, може би, ще вървят по ще тръгна в различна посока. Надяваме се прекратяването на огъня да се запази. Какво означава това от гледна точка на европейската солидарност? Съгласен съм с онези, които казват, след трагичните дни в Париж не бива да оставяме да оставаме на ниво думи. Трагичните събития в Париж е, са действително ужасни, те са шок, е, но нека да не забравяме и Париж, е, и Лондон. Вътрешните министерства са в контакт. Те ще заседават следваща седмица в Брюксел. Има взаимодействие и сътрудничество между полицейските и разузнавателни служби. Това е изключително спешно, за да сведем до минимум опасностите от подобни атентати в краткосрочен план. Ето това би било израз на е, европейската солидарност. Що се отнася до въпроса за военното участие, някои е, от вас тук предложиха НАТО да предприеме мерки срещу Ислямска държава и Алнусра това би означавало нова ситуация. Нито НАТО, нито генералният секретар смятат, че ще има на интервенция, участие на НАТО. Арабските страни са тези, които трябва да поемат по-голям ангажимент. Е, военната интервенция е лесен подход, медиите, разбира се, ще ни похвалят, но едва ли ще постигнем кой знае колко, тъй като е, ще трябва да изминем дълъг път за намаляване на интензивността на конфликта. Не става дума само за броя на бойните самолети или танковете, които могат да бъдат изпратени в този район, в който без друго има много въоръжения. Ние трябва да положим усилия, както казах в стъпителните си думи, няма няма защо да измерваме своята солидарност, като правим това, което е, предприема Обединеното кралство. Има нужда от е, спешни мерки, но не е необходимо всички да правим едно и също. Въздушните удари могат да бъдат извършени от членове на НАТО. Ако се ограничим до това, както казах е, някой от вас, е, ще има много удари в пустинята, но напредъка срещу Исламска държава няма да е кой знае колко голям. Е, реакцията, отговора трябва да съответства на сложността на задачата. А задачата в е, Сирия е много странна. Там се води война на много фронтове. Ислямска държава използва това и печели от това. Е, трябва да намалим броя на фронтовете, за да можем да се борим с е, Ислямска държава и Алнустра. Това не е никак лесно и трябва да постигнем напредък именно тук. Франция също така обяви че или така поне съобщават агенциите, Франция ще се обърне към съвета за сигурност на ООН и ще поискат съвместна резолюция на, на съвета за сигурност, така че международната общност и ООН е да обявят своята солидарност. Но сега, за да преминем от Сирия към Турция и миграцията, някой зададе един критичен въпрос дали Гърция е готова да преосмисли своята политика и ако правилно съм разбрал, да предприеме мерки срещу трудни държави. Аз лично казах на Ердоган, че те са ключова страна и е, трябва да намерим е, пътища за сътрудничество така че поне да има предсказуемост на потоците за европейските страни, в това число Германия. Както знаете, диалога за миграцията с Турция се води. Дали ще доведе до удовлетворителен резултат от наша гледна точка е трудно да се каже на този етап. И двете страни са заявили своите очаквания освен финансова подкрепа, Турция има и други доста пространни искания, свързани с преговорите за присъединяване и визите. За нас много ще зависи от това дали Турция може да опазва западната си граница по Средземно море, за да знаем колко души ще пристигнат в Европа. И това ще зависи от това е, Турция да предвиди мерки мигрантите да останат в своите страни. Тук беше зададен въпрос и за Афганистан, ако не се лъжа. Не става дума за това да сложим плакати и постери в Афганистан. Ние се опитваме да отговорим на пропагандата на групи, на трафиканските групи, не само в Афганистан, а и в Африка. Там се говори за постоянни работни места, жилища и прочие. Ние трябва да опровергаем тази пропаганда отчасти с постери, разбира се, но това няма да бъде достатъчно. Трябва да използваме социалните мрежи, медиите и там се опитваме да коригираме и да опровергаем неверните твърдения, които се разпространяват от трафикантите. Можем ли да връщаме хора в Афганистан? Цитирахте министър по въпроса на миграцията на Афганистан Балки, който каза публично, че афган, афганските граждани, които са отишли в чужбина, няма да бъдат приемани обратно. Няколко дни след това се разговарях с афганския президент по телефона и го попитах дали е наясно с международно-правните задължения на тази страна и дали възнамерява да се придържа към тях. И той потвърди, че това е така, така че няма промяна а, на теория. Въпросът а, е какво ще стане на практика когато голям брой афгански граждани не получат убежище на Запад и бъдат върнати обратно. Така че това трябва да върви ръка за ръка с альтернативи вътре в страните. Трябва да има страни, които да са свободни от държавно, от държавно преследване и гражданска война. По-нататък въпроса за Украина. Тук бяха повдигнати няколко въпроса по отношение на бъдещето на санкциите – Журналистите често ме питат дали в Европейския съюз сме съгласни с това, че санкциите трябва да се продължат. Аз разбирам задачата си по малко по-различен начин. Моята задача като външен министър е да направя така, че да няма потребност от санкции. и да потвърдя, че санкциите продължават да са необходими, е всъщност основната задача. Ако трябва да продължим санкциите в сегашния им вид, това е свързано с спазването на Минското споразумение. И нашата задача е да направим така, че процесът от Минск да продължи. Ние работим в тази насока, отделяме огромно внимание и сили. Постигнахме известен напредък и съм склонен да следвам тази линия. И остава да видим как на следващата много сложна фаза на изпълнение да трябва да видим как ще вървим напред. Казах, че ръковод... държавните ръководители казаха, че бъдещето на санкциите ще зависи от спазването на споразумението от Минск. И когато няма нужда украинските гранични сили да, да охраняват границата, това ще означава, че споразумението не е спазено и, в, и тогава ще започнем разговори за това как решенията, които трябва да се вземат през декември за бъдещето, ще се повлияят от успеха на минския процес. Най-късно до февруари ще видим дали проведените избори са довели до промени, ако тези, тези избори са довели до легитимност и до тогава ще влезе в сила специален закон. Може би въпросът въпросът е свързан с граничния контрол върху източната граница, нека да се проведе този дебат и да се надяваме, че можем да продължим с процеса от Минск и да не говорим отново за санкции. Преминавам към Западните Балкани. Те също имат важна роля. Съгласен съм с господин Кукан – Берлинският процес ни върна към правилната посока. Съветът на Европа също помогна за консолидирането, но така или иначе берлинският процес беше този, който определи последните няколко пречки. Имахме и германската инициатива за постигане на по-голям напредък в Босна и Херцеговина. Там се полагат доста усилия. Референдума в Република Сръбска също трябва да се спомене, макар че аз се надявам да го избегнем. Необходимо е да имаме предвид и това, което се случва в Македония вие сами виждате, че всъщност като че ли разликите между страните на Западните Балкани се увеличават вместо да намалят. Да намаляват. Получаваме разнородна информация. На първо място, например, за Сърбия Публично се казва от сръбските лидери, не искаме европейски пари, докато при закрити врати се казва нещо различно. Е, всъщност Германия е единствената европейска държава членка, която двустранно примерно е финансирала Сърбия. Давам ви само един пример. Направили сме го, защото знаем, че тази страна е много важна. И може би трябва да кажа и няколко думи за Кипър, тъй като ме попитахте. Наистина, утре ще посетя Кипър. От известно време не съм бил там. Но това, което мога да кажа е, че има и положителни сигнали. Струва ми се, че преговорите между едната и другата страна напредват и аз се надявам, че решение ще бъде намерено. Също така е добре да насърчим лидерите и от северната и от южната част да се възползват от постигнатото. Много ви благодаря благодаря за възможността да проведем дебат заедно с вас. А сега, ако ми позволите, и аз ще направя няколко коментара. Мисля, че ние трябва да се борим с ИДИЛ. В последно време виждаме пробиви и това е добре. Това, което вие обяснявахте е наистина важно трябва да се сложи и край на изкупуването на петрол, което е само от полза на ислямска държава. На второ място не бива да се прави объркване. Европа е пред голямо предизвикателство. От една страна борбата с тероризма, от друга страна голямата бежанска криза. Не бива обаче в публичния дебат тези два въпроса да се смесват – не бива да се прави връзка между бежанците и терористите. Бежанците са жертви на тероризма. Те не са свързани с тероризма. Но разбира се, ние европейците трябва да си помагаме. Защото никоя държава не може да се справи с този проблем сама, независимо дали е голяма или малка. Това се отнася и до борбата с тероризма, и до управлението на бежанския наплив. Не бива в никакъв случай това, което се случва, да ни кара да мислим, че Европа се е провалила. Не, напротив, трябва да обясняваме непрекъснато, че ни трябва повече Европа, точно заради кризата, защото трябва да си сътрудничим повече, да си помагаме, така няма да помагаме всъщност на популистите. Много благодаря и за това, че споменахте Кипър. Струва ми се, че има възможност да се стигне до някакво решение на кризата, която продължава там вече десетилетия и това е нещо много насърчително. Благодаря. Dear colleagues, could you please uh, take your seat? Уважаеми колеги, бихте ли взели местата си? Продължаваме с дневния ред. Точка 6. Размяна на мнения с господин Адриан Кандо, който е председател на Молдовския парламент ще говорим за политическото положение в Молдова. Провеждаме това заседание заедно с делегацията Европейски съюз Молдова. Благодаря и за помощта при организацията на проявата. Но на първо място нека кажа добре дошъл на председателя на Молдовския парламент – тази година се оказа трудна за Молдова. Политически ситуацията беше нестабилна. Предходното правителство след вод на недоверие трябваше да си подаде отставката, включително и Демократичната партия не гласува доверие, трябваше да се сформира ново правителство, третото в рамките на една година последно време Европейският съюз винаги е помагал на Молдова и политически и финансово. Повтарящите се политически кризи обаче създават недоверие към правителството, що се отнася до обикновените хора. Очаква се борба с корупцията, реформа на съдебната система, на економиката. Е, всички сме чували за банковия скандал, който се разрази преди около година. Все още той не е достатъчно добре разследван и реформата не напредва. Обществеността не е доволна от управлението. Ясно е, че молдовския народ – очаква да има коалиционно правителство, което да работи по-добре и да е проевропейски настроено. Хората се притесняват заради корупцията и неизпълнението на поетите обещания. Сега давам думата на председателя на Молдовския парламент, господин Канду, който разполага с около 10 минути. Той ще ни обясни най-важното, което се случва в страната, мерките, които се вземат и разбира се ще изрази собственото си мнение, защото е ясно, че Молдова е важен партньор в политиката на съседство. Благодаря ви, господин Пленкович. На първо място, нека кажа, че за мен е чест и удоволствие да бъда днес сред вас – и да имам възможността да представя най-новата информация за Молдова. Освен това, ще имаме възможност да разменим мнения. Молдова Сигурно знаете, че се рекламираше като историята на успеха в програмата за съседство – но за жалост страната претърпя някои структурни проблеми и тази тенденция се промени. Може би трябва да кажа, че в момента, ако искате да разберете какво се случва в Молдова, трябва да си мислите основно за две думи. Първата дума е разочарование, тъй като мнозина са разочаровани от политическата класа, управляващите, закъсненията на реформите, закъсненията в преобразуването на институциите и най-вече на съдебната и банковата система. Загубено е доверието в нас. Хората вече не ни вярват. Виждаме, че някои от нашите партньори, включително и европейските институции, също вече нямат достатъчно доверие в нас – Иначе има какво да се цитира като постижения. Молдова подписа и започна да прилага споразумението за асоцииране и стабилизиране. То се прилага от една година и вече виждаме добри резултати в търговията. Европейският съюз е търговски партньор номер едно на Молдова. С ваша помощ ние успяхме да направим това прехвърляне от руския пазар на европейския пазар. Освен това, не забравяйте, че Русия наложи ембарго на молдовските продукти. Ние, освен това, изпълнихме доста мерки, които целяха да стигнем до визово либерализиране и всичко това са постижения. Ясно е обаче, че междувременно не успяхме да се справим с проблемите на банките. Вие сте запознати с скандала с банковите измами. На второ място много важни структурни реформи в страната се забавиха. Именно и за това настоящата политическа класа вече не се ползва с доверие. Имаме економическа, финансова, политическа криза. Водим и разговори за сформиране на ново парламентарно мнозинство. Искаме новото правителство също така във възможно най-скоро време да започне и разговорите с МВФ за следващите три години. Имаме своите приоритети. За нас е важно да реформираме банковия сектор чрез законови норми за прозрачност на притежателите на акции, корпоративното управление и някои други области. На второ място трябва да реформираме съдебната система. В парламентарния дневен ред е залегнал нов закон за прокуратурата. Всъщност този проекто закон е съставен с помощта на гражданското общество и европейски експерти, включително и от Венецианската комисия започнахме и програми за партньорска проверка заедно с Европейския съюз. Ние искаме да направим проверка на институциите, които се борят с корупцията, защото нашето законодателство е много добро, институциите ни не са толкова многобройни и въпреки това нещо буксува. Друг наш приоритет е енергетиката, тъй като ние сме зависими от един единствен енергоисточник е, газ, който идва от централата в Транснистрия. Ние използваме газ и електричество, следователно би трябвало да се свържем към европейската система чрез Румъния, като изгради междусистемна връзка за газопренос и електропренос. Важно е да имаме и подходящия бизнес климат, но това зависи от добрите закони и добрата съдебна система, което означава и да се борим с корупцията. Всъщност, може би трябва да поговоря и за европейските институции, но знам, че те са направили достатъчно. Сега е наш ред да си напишем домашното. Приоритетите за бъдещото правителство и парламентарно мнозинство ще бъдат свързани с поетите ангажименти по изпълнението на споразумението за асоцииране. Това е ръководният ни принцип – ежедневно, глава по глава, да изпълняваме това споразумение. Става дума за възстановяване на доверието, но е очевидно, че доверието се възстановява единствено чрез действия и реформи. Времето тече, така че би трябвало да преминем от красивите думи към делата. Това трябва да направи политическата класа, това и ще направи. В противен случай ние няма да възстановим доверието към нас, това ще доведе до дълга политическа криза, може би предсрочни парламентарни избори и от тук отварянето на котията на Пандора. Никой не знае какво би се случило при един такъв сценарий – като близостта на Руската федерация, уверявам ви, се чувства. Много ви благодаря. Готов съм да отговоря и на въпросите ви. Благодаря. Thank you very much, President. Благодаря, господин председател Кандо. Сега да разполагаме с достатъчно време, за да може вие да отговорите предвид това, че имаме, трябва да гласуваме в 6.15. Давам думата първо на ръководителите на делегациите, господин Кристея и господин Кръставичус и след това ще дам думата на другите членове. Ще разполагат с по една минута. Те са депутати, знаят как да го направят и бих искал също така да пожелая добре дошла на госпожа Пирката Пиола, която е ръководител на нашата делегация в Кишинев. Сега, господин Кристе, имате думата за две минути. Благодаря, Андрей. Господин председател, дами и господа, много се много съм разтревожен от економическото, социално и политическо състояние на Република Модала. Липсата на отговорност а, у политическия, политическия елит в а, Кишинев наистина е а, невероятен. Те просто започнаха и продължиха да приватизират институции институциите и, да, и държавното устройство. И ние бяхме об, а, обвинени за това, че подкрепяме една държава, която не извършва никакви реформи. А необходимо беше структурните реформи да бъдат извършени вътре в страната. Кишинев имаше възможност да го направи, не го направи. Надяваме се обаче, че за в бъдеще ще се възползвате от възможността да си напишете домашните. най-важните средства а, се, се предоставят в рамките на а, източното добро съседство, но разбира се, трябва обема на тези средства да се преразгледат предвид а, в нуждите на страната. Но преди няколко дни демократичната партия гласува срещу собственото си правителството. Сега не знам това да дали е една а, така пресметната грешка, а, защото аз не смятам, че политиците могат да бъдат наивници и че това е някаква просто а, гре, някакъв грешен ход. И още няколко идеи, които бих искал да ви представя. По време на гласуването на споразумението за асоцииране и свободна търговия в е, парламента господин Андрея не гласува, защото той каза това споразумение няма бъдеще. Е, на народа е бил е, по някакъв начин победен. Така че, господин председател, аз имам доверие в вас. Много ви моля, направете бързо, създайте правителство. Следващият давам думата. Господин председател, бих искал също така, като докладчик за Молдова, да ви пожелая добре дошъл в е, Брюксел. А понякога е по-добре Брюксел в Брюксел да се дойде по-рано, отколкото по-късно, за да... И това въжи и за Молдова. Знам, че вие вярвате в европейското бъдеще на Молдова и се надяваме, че след известно а, така коле колебание, проблеми, Молдова отново ще тръгне по пътя на Европа и ще преложи спор... разпоредбите на споразумението за асоцииране. Да, вярно, че е необходимо време, за да бъде изградена една страна, трябва да има достатъчната политическа мотивация, трябва да има да бъдат създадени правилните коалиции. Но тря, нека да бъдем е, откровени. Няма връщане назад. Господин председател, вие знаете, че е, доверието и, и взаимното разбиране представляват 95% от политиката. Останалото са подробности и пиене на кафета. Но знаете, че е, липсата на доверие и срива на доверие е нещо, което е типично в момента за а, е, политическия живот в е, Молдова. Знам, знае, знаете, че и знаеме, че нямаме нужда от допълнителна криза в Молдова. Не е необходимо да се върви в тази постока. Може би Нека да ви задам няколко въпроса. Какво ще направите, за да се намали влиянието на олигарсите върху вътрешната политика на страната? Молдова е прекалено малка страна, за да може да бъде оставена в ръцете на един, двама или трима олигарси. Ви смятате ли, че в близко бъдеще ще и ще, е, Молдова ще се върне към европейския си път. Е, Кристиан Преда, координатор на НП. Благодаря, господин председател. Господин председател на парламента, пожелавам ви добре дошъл сред нас. Както правилно споменахте, Молдова като че ли направи просто е, само крачки назад през последните години, като че ли за една година тя просто е, се върна назад. Имаше апел от Воронин към, към вас, се обърнаха за участие в ново правителство, да се създаде проевропейско коалиция. Какво смятате да правите? Второ, ролята на олигарсите в политиката и най-вече на господин Плахотник, който е ръководител или началника дори на вашата политическа партия. Смятате ли, че тези олигарси могат да продължат е, да си живеят така, а вие да продължите по европейския си път? Не. Благодаря, господин е, председател. Добре дошъл, господин е, председател на парламента в Европейския парламент. Вие бяхте много откровен и поставихте е, така точките върху буквите. Казахте, че най-важното е да, им, да се върнете към демократичните критерии, демократичните е, ценности и да се върнете по пътя към Европа. Бих искала да ви задам следните въпроси. В е, е, как е, бъде, бива представляван Европейският съюз в е, молдовските медии? Ня, не е ли отрицателен имиджа, който се представя? Как се представя Русия? И второ, каква ще какво ще бъде, какъв ще бъде дневния ред на реформите. Знаете, че юдните, южните региони в е, Преднестровието се обръщат по-скоро към е, Русия. Ще успеете ли да създадете правителство, което да е включващо? Е, ще, и ще можете ли да се преодолеете отрицателните последици от ембаргото на Русия? Ще можете ли да разширите своя износ на плодове, зеленчуци, как се развива търговията на класически изделия между Европейския съюз и е, вашата страна. Следваща. Благод... Госпожа Цимер, благодаря. Вие споменахте, че задача номер едно е борбата срещу корупцията и реформата на, сиде, на съдебната система. Разбира се, това е разумно и много важно, но кой, кой ще се бори срещу корупцията, тъй като оставаме с впечатлението, че е, политиците до голяма степен са а, загубили репутацията си и че някакси и те са, участват в тази игра. Колкото а, знаеме от друга страна, че Молдова е една от най-бедните страни в Европа и за да се възвърне доверието в политиците, ще трябва да вземете мерки за конкретна борба срещу бедността. Реформа на съдебната система. Предвиждате ли някакви мерки в полза на политическите затворници? защото доколкото знам, в Молдова може човек да бъде в предварителния арест в продължение на 6 години преди да започне производство. А, така че на 6 септември имаше демонстрации, знаеме, че много политици и хора въобще бяха арестувани. Господин Протенкун, ръководител на Червения блок, беше арестуван също. Той беше част от делегацията, с която работихме и съвета на Европа изиска незабавното освобождаване на арестуваните и да те да имат право на справедлив е, процес. Благодаря, господин председател. Миналата година имаше парламентарни избори в вашата страна и тогава вашата партия получи 26 места. Междувременно беше създадена и коалиция. Между, между, Междувременно знаете, че е, имаше много проблеми по пътя на Европа на вашата страна. Междувременно ко- коали... коалицията за е, европейска интеграция беше е, се разпадна след вод на недоверие. Така че през пет, следващите пет години обаче, знаете много добре, няма да има разширяване на Европейския е, съюз. Така че. А, каква, какво ще бъде бъдещето на Молдова и смятате ли, че ще започне някакъв процес на интегриране на страната? Благодаря ви за коментарите. преди няколко седмици се състоя заседание на комисията по търговия. Там обсъдихме новите правила, свързани с предпазните мерки. Аз бих искал да ви попитам защо някои от разпоредбите на споразумението за асоцииране и свободна търговия все още не се прилагат. Просто трябва да знаеме докъде сме стигнали, как а, нещата напредват, защото те имат а, последици за бъдещето на вашата страна. Ние бихме искали да направим всичко възможно а, вашата страна да се развива по европейския си път. А сега давам думата на председателя Канду, за да отговори за 5-6 минути на всички тези въпроси. Благодаря, ще се постарая да бъда максимално кратък. Благодаря за всички въпроси. Искам само да подчертая нещо много важно – ние много разчитаме и ценим високо подкрепата на Европейския парламент и европейските институции. Е, благодарни сме на всичко, което беше направено за либерализацията на визите, е, за споразумението за търговия. Сега е, наш ред е да осъществим нужните реформи. Говорейки за изпълнението на споразумението за свободна търговия. 15% вече е изпълнено. Но споразумението за асоцииране и споразумението за търговия вече не са въпроси на външна търговия. Това е вътрешно-политически въпрос. Ние ще обединим усилията на национално ниво, като създадим специално звено на национално ниво, нещо като е, Министерство на европейската интеграция, е, организация, която да обединява всички усилия за спазване на споразумението за асоцииране и споразумението за търговия. За първи път в парламента е включен като приоритет е, спазването на дълбокото и всеобхватно споразумение за търговия. Знаем какво трябва да се направи, кои министерства ще отговарят, кои лица и министрите ще носят отговорност за изпълнението и евентуално за закъсненията. Престои доста работа. Работа по приемане на закони и спазването им. Сега в програмата на парламента е включена са се включени разискванията по природния газ, енергетиката, за да приведем в съответствие нашето законодателство с това на енергийния пакет. Има мобилизация на национално ниво. Що се отнася до доверието в Европейския съюз като цяло? Тъй като се провалихме в реформите и поради руската пропаганда Европейския съюз загуби подкрепа, подкрепата на молдовското население, но това не е заради Европейския съюз, а заради нас и грешките, които направихме. Това е тук трябва да споменем и руската пропаганда. Някой спомена медиите и тяхното въздействие и руските канали. Въздействието и влиянието са доста силни. Повече от половината канали в Молдова са руски. И когато има регионално съдържание, свързано с Украина, нещата стават все по-ясни. Хората все още гледат много телевизия. Телевизията е все още основният източник на информация. Сега, ако ме попитате как да решим това предизвикателство, бих отговорил само по демократичен път. Ние не можем да забраним руските канали, не можем да накърняваме свободата на словото. Има обаче други мерки и първата от тях е да се насърчи производството на местни продукти. Да има специални програми а, за Европейския съюз. Дори това, което някои наричат социална реклама. Обществото като цяло, политическата класа и парламента говорят за законодателство, което да осигури прозрачност и собственост на медиите. Второ, да се спомогне за разработването на местни продукти, за да се справим с предизвикателствата на руската пропаганда. Руското ембарго на молдовските производители и по-конкретно фермерите, върху които ембаргото повлия доста сериозно, им трябваше доста време за да проучат нови пазари. Те нямат опит, нямат знания, средства. Много е. Кредитите в Молдова са много скъпи, ликвените проценти са 20%. Но хората много бързо преминават и се прехвърлят от руския пазар към европейския пазар и трябва да им се осигури пълна подкрепа, за да стане това максимално бързо. Малцинствата и тяхното, тяхната интеграция в същата част на страната имаме гългауска автономия и се опитваме да разработваме регионални проекти, както и да се води комуникация на различни нива. Ниво правителство и ниво парламент – аз съм застъпник. Аз внесах парламентарно, проект за парламентарно решение за работна група между Молдовския парламент и парламента на Гагулската автономия, за да изградим постоянна основа за комуникация и да търсим решения, в това число законодателно. Тук колега попита за правосъдието и за срока на задържане. Доколкото знам, лице може да бъде задържано за максимум 30 дни с продължение, с едно продължение от 30 дни. Разбира се, никой не може да бъде държан на 6 години. Би трябвало да има, след задържането би трябвало да има справедлив процес – и това определено ще се приложи към случая Петренко, както е, изисква съветът на Европа. Ние, политическа класа, следим процеса. Справедливия процес и върховенството на закона са на първо място. Имаше въпрос за олигарсите и влиянието върху институциите. Няма значение кой е човекът, какво е името му, важно ни са институциите. И сега ще премина на румънски. За съжаление, не успяхме да създадем убедителни институции, радващи се на доверие. Човешкият фактор в институциите си казва своето. Ако погледнем на Запад, виждаме, че институциите и системата и законите функционират независимо от човешкия фактор. Колкото по-на изток отивате, се оказва, че човешкият фактор играе по-голяма роля – има различни схеми, телефонни обаждания и така нататък. Ние продължаваме да създаваме институции и системи и закони, които да функционират. Не би в тези процеси имената на хората на олигарите не би трябвало да имат значение. Говорейки за институции, не би трябвало да говорим за, пром... за смяна на един човек с друг и за това кой под чие политическо влияние се намира. Ние искаме да постигнем желаните резултати без да променяме цялата ситуация – в близък план ние трябва да реализираме тези реформи, които са много чакани, чиято цел е да създадат институции неподвластни на личностите, имената и олигарсите. Възникна въпрос зададен от Кристиан Преда за евентуалното участие на комунистите в управлението. Честно казано, аз се притеснявам от израза комунисти поради асоциациите с миналото. Когато си сътруднича с определена партия, аз искам да съм сигурен, че те са подписали ангажиментите за свободна търговия и всички останали а, ценности, които ние споделяме. Мнозинството в парламента а, ще приеме правителство без комунисти. Но моите притеснения ще се засилят до година, когато през март предстои да изберем президент. И изчисленията показват, че ще имаме нужда от участие на Комунистическата партия. Ще има компромис по определенето на кандидатурата на този, който ще бъде президент на страната. Възможно, това, е, възможно е това да е човек, който няма политически обвързаности, представител на академичния свят, например, за да създаде стабилност и да, като първа стъпка към създаване на правителство, основано на мнозинството. Има нужда от компромис между политическите партии в Република Молдова. Когато се стигне до избора на президент в Молдова, президентът се избира от парламента. И това може да доведе до нова криза и нови избори. Благодаря, господин председател Кандо. Благодаря за този разговор и за насърчителните думи, които казахте за бъдещето на Молдова. С това приключихме заседанието, тази част на заседанието. След две минути ще гласуваме. Dear colleagues, I apologize. Уважаеми колеги, знаете, че целият след обед работихме малко по-бавно, за това и вече е към 6.30. Преди да започнем, господин Преда иска думата по технически въпрос. Накратко, по време на размяната на мнения с министъра от Грузия имаше един неприятен инцидент, защото Люпен е нарекла председателя на комисията хулиган. Мисля, че трябва да видим какви мерки бихме могли да предприемем срещу тази група, която очевидно няма никакво уважение към стила на работа в Европейския парламент. Благодаря наистина. Трябва да има уважение между колегите. Скъпи колеги, дълъг ни е дневния ред Започваме с проекто доклада по износа на оръжия, прилагане на обща позиция 2008-944. Докладчика е господин Бодил Валеро. Вие желаете ли да кажете няколко думи като докладчик? Заповядайте. На първо място бих искала да благодаря на всички докладчици в Сянка. Проведохме ползотворни обсъждания и в крайна сметка компромисните изменения се надявам да се подкрепят от всички. В този несигурен свят е още по-важно да контролираме износа на оръжия, за да не стане така, че тези оръжия да бъдат ползвани срещу нас. В светлината на покушенията в Париж и в други съседни държави, това става все по-очевидно. Тръгнахме от различни позиции, но мисля, че в крайна сметка стигнахме до проекто доклад, по който сме съгласни. Отчитаме каква е сегашната ситуация от гледна точка на сигурността. Отчитаме и значението на новите технологии. Надявам се да има консенсус по доклада. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо Валеро. Започваме и гласуването. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за против въздържали се приема се. Компромис 2 за против въздържали се приема се. Изменение 35 за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 Изменение 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се.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 101 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим. Моля, гласувайте изменение 101. Adopted. Приема се. Изменение еди... компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 107 с устно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, Нека да проверим 108 преди това. Oops, you were right. Adopted. No, no, rejected. Ah, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. I was right. I... Да, да, аз всъщност съм очуден, сбърках, казва председателя. 108 беше отхвърлено. 112 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 111 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 110 за. Против. Ще трябва да проверим. 110. Rejected. Отхвърля се. 113. Всъщност то отпада 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, ще трябва да проверим. Adopted. 100... Uh, Приема се 114 за, против, въздържали се, да проверим. Okay, the same. Adopted. Приема се.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 123 за, против, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. In favor. 168 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се.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 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 157 за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, Нека проверим 158. Приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 164 с устно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 168 за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. 170 за, против,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 Съображение А6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение АА7 за, против, въздържали се, приема се. АБ10 за, против, въздържали се, приема се. Б11 за, против, въздържали се, приема се. Б12 за, про... против, въздържали се, приема се. Компромис 22, съображение С за, против, въздържали се, приема се. Д14 за, против, въздържали се. Нека проверим. Recital D14. D14. Приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Не всички си вдигат ръцете достатъчно високо. Да проверим 15. Adopted. Приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, възражение, приема се. Позоваване 2 за, против, възражение, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. Ако искате, ще проверим. Прав бях, приема се. Устно изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Нека гласуваме електронно проекта за резолюция. Моля, гласувайте. Adopted with 52 votes. Приема се 52 гласа за, 6 против, 6 въздържали се, извинете, 8 против. Благодаря. С това преминаваме на следващия доклад. Поздравления за докладчика, разбира се. Следващата точка рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави, членки от една страна и Социалистическа република Виетнам. Барбара Лохбилер е нашия докладчик. Желаете ли, госпожо Лохбилер, да кажете няколко думи? Господин председател, бих искала да благодаря на всички докладчици в Сянка. Работихме много конструктивно, постигнахме наистина компромиси в много а, градивен дух. Благодаря ви, компромис едно за, против, съсъщали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Uh, amendment 40 in favor. 40 изменение за, против. Въздържали се, приема се. 42 за, против. Въздържали се, приема се. 45 за, против. Въздържали се се, като че ли е отхвърлено, но нека да провериме 45-то изменение. Adopted. Приема се.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 въздържали се. Според мене отхвърлихме 59-то. Нека да провериме. 59-то изменение. 59. 59. 59-то. This is going to 58.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 трябва да гласуваме също изменение 58. За. Да, секретарията потвърждава, че трябва да гласуваме 58 изменение. За против, въздържали се, отхвърля се. 63-то за против. Въздържали се приема се 64-то. За против въздържали се приема се 64-то. Нека да проверим. The view is better from here. Тук се вижда Compromise 5, please, in favor. Приема се 69-то за против. Въздържали се отхвърлят се. 6 компромис за против. Въздържали се приемат се. 76-то изменение за против. Въздържали се приема се. Седми компромис за против. Въздържали се приема се. 80-то изменение за против въздържали се. Приема се. 80-то за против въздържали се. Прием. 83-то за против въздържали се. Отхвърля се. 9-ти компромис за против въздържали се. Приема се. Десети компромис

разделно гласуване. Гласуваме първо първата част, за против, въздържали се, приема се. Втора част, много ми моля, дигнете ръце по-ясно. За против, въздържали се. Като че ли сме отхвърлили втората част. 94-то изменение, втора част, 11 компромис, за против, въздържали се, приема се. 97 изменение, за, против, въздържали се, приема се. 100, за, против, въздържали се, приема се. Дванайсти компромис, разделно гласуване за първа част против, въздържали се. Приема се втора част. За, против, въздържали се. Приема се. 105. За, против, въздържали се. Приема се. 13 компромис. За, против, така, съжалявам, трябва да гласуваме и 106-то изменение, тъй като 105-то бе отхвърлено. 106-то кой е за? въздържали се, приема се. 13-ти компромис за против, въздържали се, приема се. Той десето за против, въздържали се, приема се. 111 за против, въздържали се, отхвърля се. 113 за против, въздържали се, приема се. 112 <clears throat> за против, въздържали се. Като че ли отхвърлено, но нека да провериме. 112 Имаме един гласувал по-малко. Прием се. 114 за 115 за против въздържали се. Според мен е се отхвърля, но не вдигате достатъчно добре ръце. Искате ли да смятаме, че Отхвърлено ни да проверим, нека да проверим. Двама по-малко. Като че ли има все повече уморени. С пет гласа в повече бе прието.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 за против въздържали се приема се 123 за против въздържали се приема се 134 за против въздържали се приема се господин Франкенштайн гласува за всички отляво. Може и да провериме. Става дума за 134-то изменение. прав бях. Само господин Флангенщайн дига ръка. На също време, но имаме 37 гласа за. 135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 И сега целият проект доклад по електронен път. Всичките, всички ли гласуваха? И благодаря ви и поздравявам госпожа Лов Билер. А сега проекто препоръка за проекто рамко споразумение между Виетнам и Европейския съюз. Приема се. Електронно ви трябваше да го гласуваме. Така, нека да гласуваме електронно. За Виетнам става дума за проекто препоръката за Виетнам. приема се. Сега доклада на госпожа Калниете относно рамково споразумение за партньорството предвид присъединяването на Харватия. Сандра, искаше да кажеш няколко думи. Close, close, close. Thank you. Adopted. Thank И сега положението в Средиземно море и необходимостта от съобхватен подход на ЕСЕ към миграцията. Господин Пападакис. Искам да благодаря на докладчите в Сянка за доброто сътрудничество и искам да включа всички важни елементи. Thank you, Mr. Papadakis. Благодаря. Компромис на за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за,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 против, въздържали се, приема се. Устно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по проекто становището с измененията. Thank you very much, Mr. Papa. Благодаря, господин Пападакис. Поздравления! Стигаме до последния доклад, годишния доклад по правата на човек и демокрацията в, по света 2014 година, европейската политика. Думата има докладчика Кристиан Преда. Искам да благодаря на всички политически групи за взаимодействието е, най- благодарение на това имаме 48 компромиса. Съжалявам, че комисията по жените пожела да разработи становище, което е по-дълго от е, доклада. Thank you very much, Mr. Благодаря, господин докладчик. Нека сега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 Приема се 97. За. Против. Въздържали се. Приема се. 98. За. Извинявайте. 97 и 98 са прияти. 99. За. Против. Въздържали се. Не вдигате ръка. И трябва да повярвам на господин Флекенштайн или да гласувам отново за 99. Против. Въздържали се. Проверка. 99. Електронно гласуване, ако обичате. Е, ето защо не можах да разбера дали е прието или не. Приема се. 101 за. Против. Въздържали се. Проверка. Приема се. 112 за. Против. 102, извинявай да повторя.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 въздържали се, приема се 108 за, против, въздържали се, приема се, компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 111 за, против, въздържали се, приема се, компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се 116 за, против, въздържали се, приема се 119 за, против, въздържали се, отхвърля се 120 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, проверка. 156, моля гласовете. Не вдигате ръка. 157 за,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 169 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 198 разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, А, пада, извинявайте. Гласуваме трета част, нали така? 198 изменение, трета част. 190. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Не вдигате ръка. Не вдигате ръка.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 Компромис 27. За, против, въздържали се, приема се. 214 измерение. За, против, въздържали се, приема се. Проверка. Отхвърля се. 215 изменение, разделно гласуване, първа част. За. Против. Въздържа. Приема се. Втора част. За. Против. Проверка. Отхвърля се. Изменение 222. За. Против. Въздържали се. Приема се. 223. За. Против. Въздържали се. Приема се. 224. За. Против. Въздържали се. Приема се. 225. За. Против. Въздържали се. Приема се. 226. За против, въздържали се, приема се. 227 за, против, въздържали се, отхвърля се. 228 за, против, въздържали се, проверка. Приема се. 229 за, против. Въздържали се. Моля дигите ръка, иначе трябва да проверявам, а това отнема време. Проверяваме 229 изменение. 229. Трима души не гласуват. Край на гласуването. Приема се 230 за, против, въздържали се, приема се 231 за, против, въздържали се, приема се 232 за, против, въздържали се, проверка. 232, проверка. Отхвърля се. 237 за, против. Всъщност, извинява се председателя, трябва да гласуваме изменението на господин Преда. 233 гласуваме сега за. 233 за. Против. Въздържали се. Приема се. 237 за против, въздържали се, приема се. 238 с изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 239 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. 245 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 256 за, против, въздържали се, отхвърля се 257 за, против, въздържали се. Струва ми се, че го приемаме, но нека проверим. 257 изменение. Rejected. Two people. Okay. Отхвърля се. 258 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 259 разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 30 за против, въздържали се, приема се. 262 изменение за, против, въздържали се. Да проверим. Adopted. Приема се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. 266 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. 271 за, против, въздържали се, приема се. 272 за,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 Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се. 314 изменение за, против, въздържали се, приема се. 315 за, против, въздържали се, приема се. И 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. 322 за, против, въздържали се, приема се 23 за, против, въздържали се, приема се 324 за, против, въздържали се. Да проверим изменение 324. Rejected. Отхвърля се. 325 за, против, въздържали се, приема се 326 за, против, въздържали се, приема се 327 за, против, въздържали се, приема се компромис 39 за, против, въздържали се, приема се. 336 за, против, въздържали се, приема се 337 за, против, въздържали се, приема се компромис 40 за,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 Adopted. 346. 346 за. Отново електронно. Да проверим. One more vote. Още един глас. Край на гласуването. Отхвърля се.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 370 за, против, 370 изменение, моля го за, против, въздържали се, отхвърля се. 371 за, против, въздържали се, отхвърля се. 372 за, против, отхвърля се. Компромис 45 за, против, въздържали се, приема се. 377 за, против, въздържали се, приема се. 378 за, против, въздържали се, отхвърля се. 379 за, против, въздържали се, приема се. 380 за, против, въздържали се, приема се. 382 за, против, против, въздържали се, да проверим 382. Rejected. Отхвърля се компромис 46 за, против, въздържали се, приема се. 384 за, против, въздържали се, приема се. 385 за, против, въздържали се, приема се. 389 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 47 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 400 за, против, въздържали се, приема се. 405 за, против, въздържали се, приема се. 407 за, против, въздържали се, да проверим 407.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 въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се. Да проверим изменение 33. Close. In favor. Adopted 30. Приема се 34 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но вие вече не си вдигате ръцете. 34 да проверим електронно. Wow. That was not what we could see. Eh? <laughs> we need a break. Uh...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 Adopted by one. Приема се с един глас. 54 за. Против. Въздържали се. Социалистите. 54-то изменение. Отново 54-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 55 за. Против. Въздържали се. Приема се. 56 за против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, 61 е, за, против, въздържали се, приема се. 62 Добре, електронно гласуваме изменение 61. Adopted 60.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 Приема се 71 за, против, въздържане. Приема се 72 за, против, въздържали се. Приема се 73 за, против, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се. Приема се 79 за, против, въздържали се. Отхвърля се 80 за, против, въздържали се. Приема се 81 за, против, въздържали се. Приема се 82 за, против, против, въздържали се, приема се 83 за, против, въздържали се, отхвърля се 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се, извинява се председатели, 86 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1, позовавания за, против, Приема се изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, приема се. 5 за, приема се. 6 за, приема се. 7 за, приема се. 8 за, приема се. 9 за, приема се. 10 за, приема се. 11 за,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

въздържали се, приема се 22 за, против, отхвърля се 23 за, против, приема се 24. 23 да проверим. Адоптив. Е? Приема се. 24 за, против, приема се 25 за, против, приема се 26 за, против, отхвърля се. 27 за, против, отхвърля се 28 за, против. Да проверим 28. Отхвърля се. Равен брой гласове 29 за, против. Отхвърля се. 30 за, против. Приема се. Okay, we go to vote now the Debe opinion. Сега гласуваме становището на ДЕВЕ. Едно за, против, отхвърля се. 3 за, против, приема се. 5 за, против, приема се. 6 за, против, приема се. 7 разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, да проверим. Втора част на 9-7. Adopted by two votes. 9. 9. 9. Прощавайте, отпада. You like to agree to have a block vote? Искате ли да гласуваме анблок? блок? от 9.3 до 9.12. Но нека да гласуваме по електронен път. Отвърля се. Становище на комисията на жените 28-29. Става дума за становище на жени. Комисията на жените. 29. За, против, приема се 30 за, приема се 31 за, против, въздържали се, приема се 33, приема се 38, приема се 42 за, приема се 44, приема се 45, приема се извинявайте, следващото отпада, 50-то за приема се, 51-во приема се, 53-то 53-то, 53-то за, против, въздържали се, приема се. 54-то, приема се. 59-то, разделно гласуване. Първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част за против въздържали се. Приема се. Трета част приема. Четвърта част за против въздържали се. Приема се. И предлаг, предлог, предлагаме до края всичко да гласуваме по електронен път. Амблок. Всичко от ФАМ. Отхвърля се. И сега по електронен път изменената проекторезолюция с внесените изменения. Става дума за най-важния глас. Приема се господин Преда. Поздравление. Uh, very much for your patience, please. Благодаря ви за търпението. Нека не, забра... не забравяйте, че в сряда в 11 часа имаме изварено заседание с комисарите Хан и Могирини.